So, good afternoon, ladies and gentlemen, dear... Добър ден, дами и господа, уважаеми колеги. Моля да вземете местата си. I think it, let's, let's begin. First of all, the chairwoman, Miss... На първо място председателят госпожа Мацони се извинява. Ще закъснее поради среща на италианска министерска делегация. Така че до този момент аз ще водя заседанието. Първото нещо на първата точка от дневния ред е приемане на дневния ред Моля ви да отделим няколко минути преди действителното гласуване за утре. That we just listen to each other uh, in order to improve the work. So just make sure we have the time. Просто трябва да отделим малко време за дебат, за да сме сигурни как ще гласуваме утре. Гласуването ще бъде утре преди обяд Но нека да оставим на госпожа Мацони, защото смятам, че тя утре ще реши този проблем. So, draft... И така, приемане на дневния ред за днес след обяд. Ще се занимаваме с две основни десета след е, обсъждането на първата петиция. Това са на първо място представяне на изследването за управление на отпадъците – в е, Европа. Ще има PowerPoint презентация. Предвижда се получената информация и анализираният въпрос да бъдат разгледани от е, членовете на комисията. Докладчикът ще представи през септември своя проект доклад. На второ място, обсъждане на съкръщаване на бюджета на европейските училища и ефекта върху преподавателските програми, както и функционирането на училищата, което е включено като спешен въпрос по искане на ЕНП и е договорено от координаторите. Докладчикът за бюджета 2012 госпожа Балцони ще присъства за тази точка. Представители на вносителите на петицията ще говорят. Те са и от Асоциацията на родителите от двете училища в Брюксел и един, който представлява на Святовския съвет, госпожа Крисман, генерален секретар на управителния съвет на европейските училища, които представляват държавите членки, също ще присъства и ще говори. И очаквам потвърждение за присъствието на един от директорите на европейските училища. Координаторите ще заседават около 5.30 след обсъждане на горните точки. Това бе програмата за днес. За утре, след гласуването, госпола, госпожа Йотова ще отсъства. Ще бъде обсъждан нейният доклад. След това доклад на Кох Мерин и проучвателна посещение в България, което ще бъде представено госпожа Лакън и господин Бастинаро. И така. Точка 13. Господин Русев по въпроса за използване на европейски средства в България. Точка 15. Ибора Бернер по програмата Live. Точка 16. Госпожа Клим Петерсън за препятствия пред свободното движение. Точка 17. Също по въпроса за ограничение на свободното движение в Европа. Точка 18 по пренасене на лекарства при пътуване в Ирландия. Вносителят на петицията е, помислил, е помолил да не се съобщава името му. Точка 19, господин Браун, относно забраната на е, продукти за, на пестициди. и точка 20 за заешкото месо в Италия. Точка 2. Одобряване на протоколите от предишните заседания, които са разпределени на всички езици и ще се считат за прияти, ако няма възражение. Точка 3. Съобщение на председателя. В документ от председателството са представени петициите, които ще се обсъждат. Тъй като няма коментари, те се смятат за прияти и ще бъдат включени в протоколите. Точка четвърта. Разни въпроси. Секретариатът не е получил предложения по тази точка. В началото забравих да спомена, че дневният ред също е разпространен и го има на всички езици в папките за членовете, участващи в заседанието. Това бяха съобщенията на председателя за днешното заседание за утре. И сега вече мисля, че можем да започнем по програма petition and this is the commission official. Yes, the commissioner because the petitioner is not present. It is an environment pet... Ще започнем с представител на комисията, защото вносителят не присъства. Господа Шамбро от комисията има думата. devant, nous sommes réunis pour euh, discuter de la pétition euh, de Madame Катюшия. Euh, Благодаря, госпожо председател. Това е петиция, внесена от Катюша Верлингери с италианско гражданство относно съхраняването на историческото наследство в провинциите Салерно, Авелино и Беневенто в Италия. Петиция 0387 от 2008 година. Вносителят е предоставил подробна документация за иллюстрация на случая. Както вероятно ви е известно, Европейския фонд за регионално развитие може да осигури финансиране за културни инвестиции, инвестиции в културната сфера за консервация на културно и природно наследство. Европейския земеделски гаранционен фонд също може да финансира разходи в населени места за обновяване и опазване на наследството. в съответствие с принципа на споделено управление, обаче управляващите органи в е, държавата членки носят отговорност за подбора и изпълнението на проекти, са финансирани по този начин. Когато говорим за Европейския фонд за регионално развитие, през юни 2010 и март 2011 година комисията реши кампания да бъде регионалният управляващ орган за всеки проект, управляван от този фонд за периода 2007-2013 и да се провери дали конкретния проект, споменат от вносителя, е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. И ако това е така, какво е, какво е състоянието по отношение на изпълнението на проекта? Мисля, че Депутатите вече са получили предварителен отговор от комисията. Наскоро има нови развития и съвсем скоро ние ще ви изпратим подробен отчет за тези развития. Всъщност регионалните органи отговориха на комисията на 23 май и ни казаха, че два проекта са съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие. Два проекта са съфинансирани в оперативна програма 2000-2006 година и вторият е частично финансиран от програмата 2000-2006 и програмата 2007-2013 година с е, двата случая са на стоеност 1,8 милиона евро. Тези два проекта са част от плана за териториално развитие на областта Става въпрос за археологическо наследство и опазването му. Вносителят в този случай може да се обърне към националните власти. Европейски фонд за е, гаранции в земеделието посочва кои са органите, които отговарят за изпълнението на мерки за развитие на селските региони. Те са включени в програмата за регионално развитие, за да се гарантира, че европейските фондове и в този случай се разходват законосъобразно. Регионалните власти отговориха на 31 май и ни информираха, че има такава намеса. И има финансиране по оперативните програми за 2006 година. На 3 юли, т.е. съвсем наскоро, регионалните власти ни информираха, че според тях работата напредва нормално за подобряване на състоянието на населени места в селските райони и за опазване на културното наследство в тези селски райони. Друг интересен факт Изглежда, че Италианското министерство за опазване на културното и историческо наследство през 2006 година е разрешило работи на обекта, който се спомена от вносителят на петицията. Така че на този етап областните власти не знаят за съществуването на каквито и да е нередности при изпълнението на тези работи. Следователно, комисията иска да подчертае, че с оглед на тези отговори излиза, че това не отговаря на компетенциите на комисията. По-скоро това е национална отговорност и вносителят на петицията би трябвало да се обърне към компетентните национални органи. Благодаря. Thank you. And, uh, now I... Благодаря. Обръщам се към Пиар Парамоли и Пиетро Моро. Не зная всъщност дали са тук в залата, но ако са тук, е, бихте ли задали въпросите си или изказали становището, ако имате такива, имате думата. Buongiorno, eh, sono Pio Nicola. Добър ден. Аз се казвам господин Премоле и ще говоря на италиански. Представлявам Генерална дирекция регионално политика. Госпожо председател. Що се отнася казаното току-що от колегата от Генерална дирекция селско стопанство и култура. Мисля. Е, Sarebbe stato anche utile inquadrare meglio il tema. Изразявам съжаление, че вносителя не е тук, защото би било много по-добре да можем да отговорим директно на вносителката. Във всеки случай става въпрос е, за унищожаването на исторически факти и историческо наследство. Но, за съжаление, комисията в тази област, моята секция по-специално, няма правомощие тъй като тези два проекти в кампания 2000-2006 година, както и другия, който започва 2000 2006 и продължава 2007 и 2013. В двата случая съществуващите регламенти не позволяват комисията да предприеме действие, защото те засягат само целите и обхвата. развитието на туризма и, разбира се, инвестициите в културното наследство. Така че, когато регионалните власти одобряват конкретен проект на един археологически обект или културен обект, вече отговорността е тяхна по отношение управлението на проекта. Така че в крайна сметка тяхна отговорността и при търговете, които се откриват в хода на проекта. И в такъв случай би могло да възникне проблем, особено имайки предвид факта, че когато става въпрос за археологически обект, работата е сезона. Когато се прави проверка, включително и от комисията на място, може да се види дали даден проект не отговаря на критериите и съответно да предприемем действия. Но в конкретния случай не става въпрос за унищожение на исторически обекти или наследство. Така че зависи от националните власти и културното министерство да направят необходимото, за да се опази културното наследство в областта. Това се отнася до всичко, до самия обект, както и до предметите и обектите конкретния случай става въпрос за замък, историческа сграда. И именно те трябва да направят необходимото, за да се използва подходяща техника. Комисията не може да има правомощия в този смисъл. Председателката, благодаря. Госпожа Прамоли, сега вие имате думата. Господин Прамоли представлявам от Генерална дирекция селско стопанство. И по отношение на проекта, който се финансира в рамките на Европейския земеделски гаранционен фонд 2000-2006 година, бих могъл много да говоря, имайки предвид ваше и казаното от колегите ми, преди, които взеха думата преди мен. Искам само да добавя обаче, че наистина проявяваме интерес именно в проследяване на развитието на тези събития. Независимо дали става въпрос за някаква наредност, свързана с изпълнението на каквато и да е дейност, която се финансира от нашия фонд. А освен това и обхвата, в който бихме могли да, бъд, да се намесим, имайки предвид изпълнението на проекта, ако действително се установи, че има наредности при неговото изпълнение. Така че, бих искал да ви уверя, че що се отнася до информацията, която а, ви е предоставена и съвсем наскоро бе предоставена и на нас, можем да заключим, че дейностите, свързани с изпълнението на този проект, финансиран с цел реставрация на местни обекти в селищата не е довел до нередности при изпълнението. Ние много внимателно проследяваме развитието на случаи и със сигурност ще се намесим, ако това е необходимо. Благодаря. do, it very brief. Thank... Съвсем накратко. Благодаря. Наистина, не можем да се намесваме. Държавите могат да се самоунищожават, ако решат. Това е част от демокрацията. Но искам да попитам, направихте ли оценка на въздействието? Защото по този начин ще може да се оцени въздействието върху културата и това вече попада смисъла на директивите. Какви са заключенията, ако има такава оценка на въздействието според мен? То трябва да е проведено. Каква е програмата, работната програма, по която се е провел и така нататък. please. Pour répondre à votre question, madame, euh, non. В отговор на вашия въпрос, госпожо, може, мога да кажа всъщност отговорът е отрицателен до сега. Не сме провеждали никаква оценка на въздействието върху околната среда. Това е нещо, разбира се, което може да се предприеме, но зависи от конкретните условия. Надявам се, осъзнавате, че директивата включва именно въздействието върху културата? Абсолютно. И, и du reste... Комисията, да. Със сигурност и конкретни оценки са предприяти от комисията, които ни дават възможност да стигнем до това заключение така че да се спре подкопаване на а, унищожението на културното наследство. при Председателката, други бележки, коментари по този въпрос? Ако няма, тогава преминаваме към втората петиция за днес. No other questions or comments, then, then we close. Ако няма коментари повече по тази петиция, можем да приключим обсъждането поне. Следващата е свързана с европейските училища. Преди това обаче, госпожа Алкен, мисля, че тук задаваме ясен въпрос към комисията. Девет. Това е част от нашия дневен ред. Да, за днес ще приключим дискусията, но по-късно ще се върнем отново. Госпожа Окен, наистина важно е да получим реакция от комисията в последствие. Председателката, Дано, ние вече получихме отговор от комисията. Не сте доволни ли? Госпожа Окен, трябваше да бъде предприята тази оценка и това е в съответствие с европейското законодателство. Председателката. Няма как да подходим по друг начин. По-късно ще се върнем на тази точка. И така, европейските училища. Моля, извинете ме за момент. Сега се обръщам към господин Кристиан Нойбойер – Имате думата, господина, за вашата презентация. Имате думата. Благодаря ви, дами и господа, госпожи и господа евродепутати, госпожо председател. Искам да благодаря, че ми давате възможност да представя констатациите от нашето проучване. Казвам се Кристиан Нойбауер. С колегата Райзенгер сме от Агенцията по околна среда в Австрия. Проведохме едно проучване по подбрани петиции, предоставени от Европейския парламент. В рамките на проучването акцента бе главно да се очертаят основните проблеми и да се дадат препоръки за по-добра работа в бъдеще. През следващите 20 минути ще ви представим основните въпроси, които бяха обсъдени. Първо, искам да ви запозная накратко с разгледаните петиции – които получихме за анализ от Европейския парламент. На второ място искам да се спра подробно на трите основни проблема и да представя констатациите и препоръките, свързани с тях. Като цяло имахме 101 петиции, които бяха подложени на анализ нашето проучване за периода 2004-2010 се отнасяха те. При първоначалната оценка се опитахме да групираме петициите по определени критерии. На второ място извършихме правен анализ, за да установим кои са основните разпоредби, обект на отделните петиции на графиката са представени някои от критериите, които подбрахме при анализа на петициите. Първо, опитахме се да групираме петициите според темата на жалбата. Според анализа почти половината от 101 е- петиции, които бяха разгледани, касаят лицензионен разрешителен режим. 48 от петициите касаят действие на съществуващ, работа на съществуващ обект. 25 от петициите касаеха функционирането на управлението на отпадъците в съответния регион. След това, следващия критерий бе вид обект. Опитахме се да групираме петициите според вида обект. Както виждате, основният обект, основният вид обект са депата. 70 от всичките петиции 17, извинявайте, касаеха инсенератори на отпадъци, 13 касаеха други обекти за обработка на отпадъци, например зони за складиране или други обекти. И само 4 от тези, от всичките петиции касаеха промишлени обекти. Друг критерий, който използвахме, засегнато законодателство. Опитахме се да видим кои законодателни актове са свързани с предоставените петиции. Като цяло 6 европейски директиви са най-относими към петициите. Директивата, рамковата директива за отпадъците, 44 петиции са свързани с нея, на второ място директивата за депата, 43 петиции са свързани с нея. Имаше и други директиви. Директивата за ОВОз, директивата за КПКЗ, директивата за изгаряне на отпадъци също са много важни в контекста на разглежданите петиции. It's possible in this way, but uh, it's, it's smaller then. But... Може и така, но шрифтът ще стане по-дребен. But I think the next chart will be better, so it's only this chart. You cannot... Следващата графика ще се вижда по-добре. А можете да разгледате и документа, който ви е предоставен. Друг използван критерий бе тип отпадъци. Основните видове отпадъци, за които става въпрос, са опасни отпадъци, твърди битови отпадъци. На второ място, освен критериите, за които вече споменах, проведохме и правен анализ на всичките 101 петиции. Опитахме се да навлезем в подробности по всички 6 директиви, които споменах и да установим кои са конкретните разпоредби и членове, за които става въпрос. На този диапозитив съм дал два примера. Първо с рамковата директива за отпадъците. Както виждате, в скоба е представен броя петиции, които са свързани с член 4 от директивата за отпадъците. От тези 101 петиции, 25 са свързани с този член. Рамковата директива, член 4, за който говоря, е, е старата. Старата бе реализирана през 2008. Повечето от петициите са свързани с старата директива за отпадъците. Член 4 е свързан с 25 петиции. Според него трябва да се обработват отпадъците без това да застрашава здравето на човека и без това да уврежда околната среда. Това е основен елемент на управлението на отпадъците, разбира се. Също така, член 9 и член 10 от рамковата директива за отпадъците са визирани в 13 петиции. Те касаят валидните разрешителни, издадени от компетентния орган по условията и реда на тази директива. И така може да разгледате всички тези 6 директиви в доклада и да видите за кои членове става въпрос. Разбира се, това е всичко въз основа на тези 101 петиции, които са анализирани. Но дори от такава бройка човек може да се ориентира на кои точно разпоредби се поставя главно акцент. Извършихме и оценка по географски признаци. На тази графика е показана карта на Европа. На север почти няма петиции. На юг на изток и на запад. Има някои така, доста активни райони, както виждате. Този диапозитив е много важен, защото ви дава представа къде са локализирани проблемите. Виждате, че те не касаят само новите държави членки, а и старите. Вижда се какво е географското разположение на тези петиции. Над 90 на 100 от петициите, според оценката, са свързани с местното и регионално ниво. Много малко от тях са свързани с националното ниво или касаят повече от една държава членка. правния анализ, който извършихме на петициите, бяха очертани три основни проблема. Първият касае разрешителният режим, вторият експлоатацията на обектите за обработка на отпадъци и третия касае управлението на отпадъците като цяло. Сега колегата ще продължи с първия, с подробен анализ на първия тип проблем. Благодаря. Казвам се Хуберт Райзингер. Добър ден, дами и господа. искам да ви дам малко допълнителна информация по тази графика. Тя показва, че конкретна област, където са представени а, петиции, касаят сметища и пещи за изгаряне на отпадъци, както и други операции, свързани с промишлено производство. Така че, това, което виждате е, че преобладават сметищата, следват е, инсталациите за изгаряне на отпадъци. Друго важно нещо тук е, че на север виждате, че липсват петиции. Както виждате от Белгия към Финландия, поне към този за този период не са внасени петиции за управлението на отпадъците. Нашето обяснение е, че тези страни са просто много напреднали с системите си за управление на отпадъците и вече са инсталирали инсталации за обработка на отпадъци, както и имат и системи за събиране и рециклиране на отпадъците. Най-вече те се занимават и с превенция на отпадъците до степен, до която те не се нуждаят вече от толкова много нови инсталации. Така че са и много по-малко недоразуменията с техните съседи по тези инсталации. Но това са и страните, които имат най-дългата традиция в опазването на околната среда. Така че това е причината да няма нови мощности там, има сериозна традиция и сериозен ангажимент, което всъщност е показателно за тази положителна картина на север. Отрицателните аспекти са, че в тези страни разходите за управление на отпадъците обикновено са значително по-високи, отколкото в страните, които все още разчитат сериозно на сметища. Това ме води до следващата страница, казус едно, където всъщност сме установили четири петиции, които смятаме, че са особено интересни по отношение на разрешителния режим, който не отговаря на режима. режима. На първо място сметището Суходол, което е основното сметище на София. Това сметище първо бе закрито и след това без оценка на въздействието върху околната среда бе открито отново, като единствен вариант, който оставаше за този район. Пезинок е сметището, което е близо до Братислава, Словакия, където е заведено и съдебно дело. Върховният съд и Конституционният съд не са съгласни че дали, дали, не могат да се споразумеят дали вечните права на оператора или оценката на върху за въздействието на околната среда са по-важни. Случаят вече е стигнал до Европейския съд за разглеждане. Граматико и Каратея са сметищата, които бяха избрани за решаване на проблема за решаване на за решаване на проблема в Гърция и след това в Северна Великобритания Петхед Квари. So, uh, our... Където всъщност е една много мистериозна оценка на въздействието на околна среда е дадено. И така ние подбрахме тези петиции, които са най-съществените. Ние избрахме три случая, в които има проблеми между столичните региони на страната и съседните области. Това са всъщност районите, които създават най-много загриженост и за това са внесени петициите. Това, което виждаме в тези петиции, е, че липсва капацитет за обработка на отпадъците, където всъщност депонирането не е в съответствие с разпоредбите, но просто нямат а, други възможности. Нашата препоръка е да се промени иерархията по отношение на тези отпадъци. Не само да се инсталират нови мощности, а да се възстанови и да се обърне внимание на рециклирането, събирането и превенцията. Това може да се направи чрез налагане на изисквания по отношение на превенция и рециклиране на отпадъци и осигуряване на допълнителни средства за всички тези инсталации. И от друга страна да се налагат по-високи санкции за незаконосъобразни дейности. Също така в някои райони The second we see here трябва да се проследи как точно се извърша обработването на отпадъците. Сега, какви са проблемите? Заинтересованите страни много често не са информирани или се информира много по-късно. Понякога, защото много спешно е трябвало да се изградят новите мощности. Втората причина е, че дори съдилищата да са установили, че има, че няма нарушение на разпоредите на националното европейското законодателство, просто има крайно недоверие към разрешителния режим. Установяваме също, че има и доста несигурни оценки на въздействието на околната среда. Нашата препоръка е като се следват положителния пример на северните страни от най-ранни етапи е да се ангажират засегнатите страни, да се укрепва административния капацитет, за да разполагат с достатъчно хора, които да направят преглед на оценката на околната среда и да се получат от опита на другите страни. Виждаме също, че в тези страни където се прилагат е, най-строгите изисквания. Най-лесно е да се убедят засегнатите страни да приемат създаването на новите инсталации. Така че Европа трябва да налага по-строги екологични стандарти – трябва да се обсъжда и създаването на минимални разстояния между сметища и населени места. Трябва да се създаде и система за гарантиране на качеството във връзка с ОВОС. Трябва да има и система на потвърждение, за да се потвърдят резултатите от програмите за моделиране и да отговарят на реалността. винаги препоръчваме и трансфер на знания, за да могат страните, които имат проблеми, да се учат от тези, които вече са ги решили. И сега давам думата на колегата, който ще предложи и следващия случай. Втората проблемна област, която идентифицирахме, беше въздействието върху околната среда, което е свързано с действието на съоръженията. Подбрахме четири е, петиции, които да анализираме. Няма да навлизам в подробности. Две от тях обаче са свързани с а, е, а, е, е, депа, а други две с инсценератори. О, проблемите основните, които установихме, са следните. Емисиите, замърсяването на водата, на въздуха – когато става въпрос за пещи за изгаряне на отпадъци, е съществен проблем. Какви са нашите основни заключения и препоръки? Първият проблем, който установихме, е, че понякога разрешителните не са валидни и не са в съответствие с европейското и националното законодателство. Например, член 5 от КППЗ посочва, че е необходимо да се, при, да се коригират разрешителните, така че в крайна сметка да отговарят на разпоредбите. Това не е осъществено. Административните капацитети на национално, особено на местно ниво, не отговаря на съответните изисквания, а те отговарят за издаването на разрешителните. Следователно, капацитета трябва да бъде усъвършенстван. Законодателните варианти. Възможно е да се а, уточнат и разпишат по-голяма подробност с отделните разрешителни по отношение на частота, целенасоченост, продължителност и съдържание на разрешението. Необходимо е да се увеличи и броя на проверките, както и броя на проверяващите. Други възможности увеличаване – на капацитета, засегне вече този аспект на съответната компетентна власт, която се занимава с въпроса, а също така да има ясни насоки за процедурите за издаване на разрешение. Това също всичко е приоритет и прерогатив на местните власти. Следващия проблем, който ние е, срещнахме, е свързан с е, преките емисии от обработката на отпадъците. Те не винаги се контролират и е, проследяват точно и достатъчно. Препоръката, която можем да направим. Необходимо е да се правят непрекъснати замервания на основните емисии и на параметрите на процесите Необходимо е да се правят замервания, както казах, непрекъснато, за да може съответно да се коригират процесите с цел усъвършенстването им. Това е много важно, когато става въпрос за обработване на отпадъци. Е, критично значение имат биологичните процеси, както знаете. Когато имате нужната информация, по-добре можете да управлявате процесите. От правна гледна точка, необходимо е да се запишат минималните изисквания на национално ниво по отношение измерване на емисиите, както така, също така и процесите, които следва да бъдат контролирани по отношение обработката на различните видове отпадъци. Това е проблем, който е, е изключително важен за всички държави членки особено когато става въпроси за производството на твърдо гориво. В тази процес е необходимо да се вземе предвид подробно определените изисквания за този процес. Третото препоръчване, третата препоръка – въздействието върху околната среда. Понякога тези въздействия се предизвикват от погрешен, погрешно влагане в процеса. Необходимо е да се отчетат нещата, които са факт, например, за депата, защото там има не спазване, поне ние го установихме, на критериите но а, необходимо е да се направи а, целият този а, процес на проверка по отношение третиране на всички отпадъци. Необходимо е процесите да бъдат отразени и във вътрешното законодателство. И така колегата ми продължава съвсем накратко. Ще кажа, че разгледахме в третия случай различни петиции, които не са завършени процеси за управление и третиране на отпадъците, като например съществуващите в кампания в Италия или в Гритио, Южен Пелопонес, Гърция. Тук се сблъскахме с различни проблеми и в резултат на нашите проучвания можем да кажем, че потвърдихме вече е, направените препоръки и при останалите петиции, които е, бяхме анализирани преди това. Не искам да повтарям отново препоръките, защото те са сходни от 1 до 5 препоръка. Просто мога да ги обобща последния начин – Очевидно има начини, които виждаме в различните държави е, за подобряване на третирането на отпадъците и на целите системи за третиране на отпадъци, за да може в крайна сметка е, да се внасят по-малко петиции в бъдеще. Необходимо е всички участващи в процесите да е, работят така, че да се спазват всички изисквания. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви. Много интересна е вашата презентация. А сега а, имате думата за въпроси и отговори. Преди това обаче се обръщам към комисията. Искам да кажа, че ще имаме и гласуване по а, доклада, по който аз също съм участвала като докладчик, който е на тази тема. Имате думата. Muy bien. Vamos entonces. Le damos a la comisión, ¿no? Vamos a dar entonces, como decía mi colega, eh, paso a la comisión. El señor Julio García. Както каза колегата, ще дадем думата на комисията първо. Казвам се Хулио Гарсия Горес, ръководител отдел управление на отпадъците в Генерална дирекция околна среда. Нямахме време да извършим обстоен анализ на проучването. Съвсем скоро го получихме. На този етап ще споделя с вас някои първоначални забележки. На пръв поглед ми се струва, че проучването е доста добро. Основната му силна страна е, че не се ограничава само до отделните петиции, които са разгледани. То дава сериозна база за оценка на практиките по обработката на отпадъци в Европейския съюз. Очертават се и някои най-добри практики. които трябва да се вземат предвид от тази комисия, според мен. Ще се спра на няколко основни аспекта. Първо, според моя прочит на проучването, макар че се предлагат някои леки законодателни промени, проучването показва, че няма нужда от нови законодателни актове, Имаме доста подробен набор от законодателни актове в сферата на управлението на отпадъците. И прилагането на действащото законодателство е основното предизвикателство. На второ място, интересно е да се сравни географския профил на петициите, както бе показано на графика 5. И статистиката за управлението на отпадъци графики 6 и 7 на страници 44 и 45. Спомена се за сроточаване на петициите в южни географски райони – много малко са петициите в държавите членки с напреднали системи за управление на отпадъците, с висока степен на рециклиране. От друга страна, лавинообразно нараства броя на петициите в държави членки с нисък процент на рециклиране, които разчитат главно на депонирането като основно средство за управление на отпадъците. Последния вариант, депонирането, е технически устарял вариант и в иерархията за управлението на отпадъците това е най-лошия възможен вариант. В тази връзка смятам, че би било полезно в проучването да се подчертае допълнително значението на новата рамкова директива за отпадъците и начина по който тя трябва да допринесе за усъвършенстването на системите за управление на отпадъците в Европейския съюз. Основните препоръки, които се правят, касаят именно иерархията за управление на отпадъците – разделното събиране на отпадъци, степента за събиране на твърди общи, битови отпадъци. Ако се спазят тези изисквания, мисля, че ще има сериозен напредък към по-добро управление на отпадъците в Европейския съюз. В проучването се визира необходимостта за изграждане и засилване на капацитета на национално регионално и национално равнище. Това е много важно, тъй като именно органите на тези три нива отговарят най-вече за прилагането на европейското законодателство за отпадъците. Имаше два аспекта, които можеха да бъдат споменати в проучването. Първо, ролята на националните съдилища. Те определено играят много важна роля, особено когато има съпротива на местно ниво срещу изграждането на обекти за управление на отпадъци. И в някои от конкретните петиции предмет на проучването са заведени дела пред Националния съд. На второ място, в проучването не се казва нищо за засилването на капацитета за наблюдение на изпълнението на законодателството в Европейския съюз. Комисията не трябва да дублира, разбира се, националните контролни системи, но Комисията по петициите трябва да се дава сметка, че дори за службите на Комисията е много трудно да следят най-системните проблеми при изпълнението на европейското законодателство. Извършен е анализ на инсинерирането, изгарянето на отпадъци на страница 44-45 от доклада. Радваме се, че е поставен този въпрос. Надяваме се, че анализът в проучването ще помогне да се отърсим от някои заблуди, свързани с изгарянето на отпадъци, които понякога намират отражение в петициите, внасяне в Европейския парламент. Комисията е убедена, че изгарянето на отпадъци трябва да играе все по-важна роля в държавите членки. Практиката в държавите членки, които имат по-напреднали системи за управление, ясно ни навежда на тази мисъл. На второ място, комисията е убедена, че днес изгарянето на отпадъците е напълно безопасен вариант – който не би трябвало да се отрази сериозно върху здравето на човека, ако са спазени съответните изисквания, заложени в европейското законодателство. На последно място няколко думи за менталитета. Това мен не ме касае, защото не е в моя град. На няколко места в доклада се говори за този проблем. Много важно е да се осигури прозрачност, участие на гражданите в е, избирането на обекти за управление на отпадъците. Много важно е да се спазват и материалните изиск... материално-правните изисквания на европейското законодателство. Същевременно е важно да се намери точния баланс, да се дадем сметка, че Гражданите по места си имат свои собствени проблеми, които ги вълнуват, имат своя собствена програма. И някои примери, анализирани в проучването, показват, че местната съпротива може на практика да блокира изграждането на обект за управление на отпадъци и това може да доведе до застрашаване на самото изпълнение на европейското законодателство за обработка на отпадъците. Това са моите бележки на този етап. Благодаря за вниманието. Много ви благодаря. per la, dello studio fatto e anche la, la... Искам много да благодаря и на авторите на проучването. Господин Етургай поиска думата. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да повторя вашите благодарности на експертите, които са изготвили това проучване. Това е наистина едно много интересно и полезно проучване. Чухме и много интересни коментари тук. То е свързано и с е, доклада, който аз ще представям като докладчик с помощта на докладчиците в сянка от различни групи. Ако ми позволите, бих искал да задам няколко въпроса на авторите на проучването, за да изясним някои моменти. На първо място, как можем да повишим общественото участие в е, процедурите за лицензиране на пещите – и като цяло как да създадем по-широко обществено приемане. Какво е виждането ви по този въпрос? Втори въпрос. Бихте ли могли да наблезете в малко по-големи подробности за това по какъв начин бихме могли да подобрим каналите за комуникация между властите, операторите и заинтересованите страни? Много важно е за Европейския парламент да чуем е, вашето мнение, каква би могла да бъде ролята на Европейския съюз в тази област? Третия момент по оценката на въздействието върху околната среда. Разпоредбите съществуват от 1985 е, година и касаят обществени и частни проекти. Това е включено и в приложение 1 и 2, където са посочени всички проекти, за които е задължително да се направи във ВОЗ. Пещите са включени в приложение 2. Тук е даден един списък на проекти, където решението за ОВОз се оставя на преценката на държавите членки. Какво смятате вие за идеята на повишаване на изискванията и преработка на, директивата за ОВОз за да стане тази оценка задължителна за всички проекти, които попадат в тази сфера. Следващия оратор, благодаря. Благодаря за изложението. Когато казахте, че северната част на Европа наистина не е предмет на петиции, това е вярно. Но ако говорим за изпълнението на иерархията за третирането на отпадъците, аз съм от Дания, ние изгаряме всичко. Абсолютно всичко, с изключение на органичните отпадъци. И в момента това е част от цялото енергийно производство. Така че питам се наистина. Много са малко петициите, защото е много високо нивото на изгаряне на отпадъците. И се прави с необходими експертен опит и знания което означава, че вероятно няма и никакво замърсяване на околната среда от това изгаряне. От друга страна обаче, ние изгаряме и много вредни отпадъци. Тъй като наистина това е част от е, енергийното снабдяване, се използват и полезни отпадъци. Така че Дания е една от страните, които не се занимават с превенция, не се занимават с рециклиране, оползотворяване и така нататък, просто защото извличат економическа полза при изгарянето на отпадъци, което не може да бъде в съответствие с европейското законодателство. Така че до каква степен всъщност вие сте взели преди това? Необходимо ли е да има петиция, за да е ясно дали една страна не изпълнява задълженията, които съществуват по силата на директивата. Така че, ако е така, ще помоля хората, които се занимават с този въпрос, да излязат с петиция по въпроса. Мога да ви кажа, тази зима беше толкова много лед и сняг в Копенхаген, че наистина просто а, камионите за отпадъците не можеха да да дойдат. Later on I learned it was not for our sake, but they needed it for the energy. В един момент се явиха представителите на а, пещите за изгаряне на отпадъци и казаха, ние ще ви помогнем. Но всъщност а, това беше защото те имаха економически интерес. Така че интересуваме какво мислите вие по този въпрос. Мисля, че участието на гражданите Аз е, бях и част от делегацията в кампания. Ходих сега и в е, България, за да разгледаме проблема с сметището и мисля, че това са сериозни проблеми за гражданите. А проблема всъщност е, че гражданите не участват в изграждането на система, където да се сортират отпадъците и да се направят всички тези необходими неща. А ако не бъдат ангажирани, гражданите просто няма да успеят. Господин Ял, благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ни представихте това проучване, което е много важно. Петиции, свързани с управление на отпадъците, винаги са в фокуса на вниманието на нашата комисия. Ако законодателството е съответстващо на проблема, тогава обикновено възниква проблем с неговото изпълнение. Така че в е, вашето изказване и във вашето проучване е, вие казахте, че Например, да допуснем, че 30 е, акта на Европейския съюз са съответни на проблема, но ако нещо не работи ефективно, тогава ние какво трябва да направим, за да подобрим обстоятелствата, какво може да се направи в комисията, в Европейския съюз. Казахте, че не става въпрос за липсва на финансиране или на ресурси. Има необходими ресурси от страна на Европейския съюз за инвестиции в този сектор, в оползотворяването и управлението на отпадъците. Но Финансирането трябва да бъде обвързано с дългосрочна стратегия. А ако тя липсва, тогава вече какво ще се случи с средствата, които не се използват? Какво предлагате вие? Втория ми въпрос. Записах си, че когато става въпрос за управление на отпадъци и оползотворяване. А, например, ние получихме петиция. Когато получаваме петиция, Необходимо е да дадем отговор, получаваме отговор от комисията, да допуснем, че държавата членка е получила съответните средства. И се работи а, с, законосъобразно. Радвам се, че така стоят нещата по отношение спазването на правилата. Но Въпросът ми е какво конкретно можем ние да предприемем, за да усъвършенстваме системата, да допуснем, че законодателството е съответно, но все още има проблеми, свързани с въвеждането му в изпълнение. Какво да правим тогава? Следващи оратор. Благодаря. Аз бих искал да а, говоря след а, авторите на проучването, за да мога да отговоря на господин Итургайс, но когато става въпрос за задълженията на държавите членки – Необходимо е да има съответните кампании, които са от голямо значение именно на местно ниво, така че да се ограмотят хората как точно трябва да се прилага законодателството, как да се извършва управлението на отпадъци, когато ние правим различни проучвания и проучвания за ОВОз. Разбира се, европейските директиви трябва да бъдат включени. Очаквам да получа отговор, но нашата роля не би ли трябвало да бъде насочена в създаването на по-задължителни директиви и повече директиви, така че в крайна сметка да има повече пещи за изгаране и по-малко депа, а комисията да има правомощия да провежда проверки с цел проверка спазването на директивите. Просто нахвърлям няколко мисли пред вас, но очаквам експертите да отговорят е, в тази насока. А сега думата имат е, авторите на проучването. Е, ich möchte ganz kurz auf ein paar Dinge eingehen. Съвсем накратко. Искам да се спра на някои от зададените въпроси. В хода на проучването анализът беше насочен върху 101 петиции, които ни бяха предоставени и нашите заключения се основават именно на тях. В резултат на това някои от държавите членки не са включени в проучването. И по отношение на иерархията на отпадъците и повторното оползотворяване на отпадъците – рециклирането. Мисля, че това е, разбира се, отново изискване залегнало в рамковата директива. Ако разгледаме новата рамкова директива за отпадъците, там има правила, ще видим, със съответни изисквания за рециклиране, когато става въпрос на строи... за строителни отпадъци, метал и пластмаса. Така че конкретен процент за рециклиране е залегнало като изискване, за да може именно да се изгради правилна иерархия на отпадъците и мисля, че трябва да се подкрепи този подход. Що се отнася до участието на гражданите? Как да ги включим повече в процесите? Нашите препоръки в тази област са доста чести, а именно местните, регионалните власти трябва да бъдат укрепени. Необходимо е да има повече просветителска кампания която може да бъде осъществена именно чрез укрепване капацитета на местно ниво, за да може да се извърши разделяне, разделно изхвърляне на отпадъци, да се постигне необходимата иерархия на отпадъците. В крайна сметка целта е подходящо управление на отпадъците. И това проистича от направените препоръки в нашето проучване. Да, сега колегата ми ще продължи. Госпожа Алкен. Както зная, хубавото в Дания е, че има голям процент рециклиране по отношение на строителните отпадъци. Uh, you, you, uh, Denmark has a, a very high recycling 90% е рециклирането в областта на строителните отпадъци. И бих казал, че в реалния свят става въпрос за цена в крайна сметка. Дали отпадъка ще бъде изгарен или рециклиран, зависи от цената на суровината, на първичната суровина, необходимо за производството. 2009 е, година тези цени върват нагоре, така че вероятно, надяваме се, процесите ще се насочат в правилната посока, е, освен необходимите изисквания, които повелява директивата. Е, по отношение на зададения въпрос от господин Аяр, в държавите държавите членки, според мен, не са направили всичко както трябва, поне анализирайки тези петиции, с които разполагахме. Основният проблем, който виждаме, е, че те зависят всъщност от е, онова, което конкретната държава членка изисква от операторите. Ако липсва системност, мисля, че вносителите на а, петициите отново подготвят свои петиции и ги внасят. Това естествено е правно изискване. Когато има обаче е, законов акт, който е съответстващ на проблемите, необходимо е да се усъвършенства неговото изпълнение и ние насочваме нашето внимание на там. Що се отнася е до казаното от господин Поляр. Е, необходимо да има правни а, изисквания, за да се ограмотяват хората в тази област. Според мен много важно е а, е, наистина гражданите да подкрепят философията за управление на отпадъците и а, самите граждани да знаят къде какво да изхвърлят в а, а, кой контейнер. Много важно е именно участието на гражданите и а, тъй като има спад в тази насока, необходимо да направим необходимото, за да се а, активира отново разделното събиране на отпадъци. Със сигурност държавите членки би трябвало да имат водеща роля в тази задача и те ще вземат решение как ще превърнат подобно изискване в правно задължително изискване. На следващия въпрос на господин Итургаес може би 5-10 години отнеха е, във Виена изграждането на пеща за изгаряне. Всички участващи в процеса спазваха необходимите изисквания в процедурно отношение и в крайна сметка сградата е максимално красива. Отчитат се всички проблеми и мисля, че един от основните фактори за успеха е че се ръководим от ниско емисионно ниво, което е изискване от Европейския съюз и технологията го позволява. Така че те взеха решение да вложат допълнително средства и именно в тази насока и в крайна сметка хората останаха доволни. Благодаря. Колега Болан. Oui, rapidement pour reprendre les propos de... Господин Бурлан, съвсем накратко искам да се върна към това, което току-що бе казано. В контекста на просветната кампания, ако вземем нашия опит с регулаторните органи, много важно е да се обяснява на хората защо е важно да се събират отпадъците, им се кажат какви са разходите, свързани с тази дейност, транспортните разходи, как ще се отрази всичко това върху данъците, които плащат. Ако се редат сметка колко струва всичко това, и ако се каже на хората какви са евентуалните економии, ако се избере подходящ обект за обработка на отпадъци, да е ясно, че могат да се спестят пари от данъци, които трябва да се плащат. Благодаря, това ще е много полезно за бъдещата работа на господин Тургай във връзка с отпадъците. Следващата точка. Ние променихме потребата, значи шеста точка е сега наред. Искам да приветствам госпожа Балцани, която представлява комисията по бюджета. Тя е докладчика в тази комисия. Става въпрос за две петиции. Имаме доста желаящи да вземат думата. Ще дам думата на първия в списъка, по 5 минути на изказване, ако обичате. Първа е Рената Реплинке, заместник-председател на Сдружението на родителите на деца учище в Европейското училище в Брюксел. Благодаря, че ми давате възможност да представя своята гледна точка. Аз представлявам Сдружението на родителите чието деца учат в Европейското училище в Волове, Брюксел. Внесена е петиция. 6000 подписа има в нея. Тази петиция е внесена в комисията, съвета и парламента. Ясно е колко загрижени са родителите. Училищата в Брюксел и в Люксембург не са елитни, учебната програма понякога е по-лоша от тази на държавните училища. Няма адекватна инфраструктура. Училищата не могат да отговорят на потребностите в Брюксел и Люксембург. Много трудно да се отвори системата. Ние сме за реализирането на економии чрез по-голяма ефикасност ние си даваме сметка, че трябва да се стабилизира бюджета и евентуално да се правят и съкръщения. Но все пак трябва да се запази модела на обучение, нещо, което не се прави според мен. Условията в учебните стаи, в по-големите училища се влушиха сериозно поради големия голямата бройка ученици в даден клас в Волове. Трябваше да се изгради нова сграда. Ще има ново училище за около 3500 ученика. А за, относно учениците с специални потребности, по-уязвимите ученици, положението се отразява много зле върху тях. Ако разгледаме резултатите от матурите, и ги сравним с тези от другите училища, ще видим, че има влушаване на резултатите, като цяло спад на резултатите. ние не разполагаме с достатъчно материална база за провеждането на учебните мероприятия. Както казах, мушиха се условията в учебните стаи, по-голям е брой на класове, бройката в отделните класове. Учителите работят повече време, без да получават заплащане за това, за да извършат необходимата координация. Ние благодарим за ангажираността, която проявяват преподавателите. Но се даваме сметка, че това е временно решение, което не може да продължи за период от няколко години учебниците, материалите не винаги са на разположение, което много затруднява преподаването на учебното съдържание. Има някои основни предмети в езиковите секции с среден размер, които вече не могат да бъдат преподавани на родния език. Например, химията. Тя вече не може да се преподава на португалския. Иначе за някои предмети, да речем по религия, има само двама записали се ученици. Смятаме като родители, че трябва да обърнем внимание на основните проблеми. В Брюксел има съкрещение в издръжката на отделен ученик. Като цяло обаче бюджета е увеличен, тъй като четвърто училище ще се отвори в Лакен. 50 на 100 от допълнителните разходи ще бъдат реализирани чрез намаляване на издръжката на, за ученик, а 50%, останалите 50% чрез увеличаване на цялостния бюджет. Родителите искаме комисията и училищните власти много внимателно да проверят какви са положенията, така че когато се говори за бюджета за 2013 година да не, да не стане дума за нови сериозни съкрещения в финансовите средства, предвидени за европейските училища. Благодаря. Много благодаря. Сега даваме думата на председателя на Асоциацията на родителите в училището в Окле. Добър ден, аз съм председател на Асоциацията на родителите от Европейското училище в Брюксел 1. Ние също подписахме петицията. Както казахме, 6000 души вече бяха подписали тази петиция. Това са родители, учители и ученици, така че ние представяваме цялата училищна общност. Много ви благодаря, че включвате тези петиции в дневния ред на вашето заседание. Това е важно в контекста на дебатите за бюджета за 2012 година, както и за съответните перспективи, финансови перспективи за 13-20 години. Искам да благодаря на госпожа Бласани за това, че взема предвид нашата кауза. Може би не познавате системата на европейските училища, но всъщност те са 14 училища в Европейския съюз, които са създадени за ученици, за деца на родители, работещи в европейските институции. В Брюксел има 4 такива, едното в Укле, което представлявам аз. Имаме 3000 ученици в Укле от е, основно до средно образование. Те са разделени на езикови секции. В Европейското училище всяко едно дете е, получава обучение на ревни си език и това трябва да се разбира, защото е много специфично за европейските училища и това е всъщност е, специфично за тези училища, защото Децата обикновено пристигат, когато са в средата на образованието си трябва да продължат народния си език. Това означава също, че когато родителите трябва да напуснат Европейската институция да се върнат в своята родина, те могат отново да реинтегрират децата си в е, образователна система. Така че това е наистина особеност на европейските училища. Децата получават обучение на собствения си език. Като депутати, разбира се, вие имате и а, загриженост от две гледни точки, както от бюджетна, така и от гледна точка на образованието на децата, защото и вашите деца могат да ходят там. Също така целият персонал и на Европейския парламент, и на другите институции могат да пратят децата си в тези училища. В бюджетен контекст наистина ситуацията е доста трудна. През 2011 година в бюджета за 2011 година комисията направи предложение, което беше е, намаление на бюджета с 61 хиляди, докато за следващата година, за 12 година, те предлагат 16. 69% е, милиона съкръщение на бюджета. И това ни притеснява. Трябва да се е, види, че бюджета на европейските училища всъщност е само 2% от административния бюджет на Европейския съюз. 5,7% е административния бюджет на Европейския съюз от общия бюджет. Така че представете си 2% от 5,7%. Последните бюджетни ограничения върху училищата имат е, много е, сериозно отражение върху начина по който функционират училищата. Колегата ми вече говори по този въпрос. В е, Брюксел училищата са претъпкани с ученици. Ние искаме да намалим броя на децата във всяка една паралелка но това се протака просто защото липсват парите. И за да се ограничи бюджета, някои паралелки дори се увеличават като размер. Е, специално съвета за втори езици също се увеличават. По 28 души е, ученика участват в паралелка, което вече затруднява много образованието, както и за учителите, така и за учениците. Следователно, качеството на преподаването спада сериозно. По този начин се намалява и броя на прилъките, като същевременно много от учителите няма да подобят договорите за следващата година. Това има отрицателни последици за децата с специални образователни потребности. В е, европейските училища има деца с специални е, образователни нужди, хора с е, дислексия или други увреждания. За тях се осигурява специално образование, но в този случай това ще бъде повлияно от съкрещението на бюджета и то е отрицателно. Също така, трябва да се координират всичките дейности в училищата, което натоварва работата на учителите и те трябва да работят извънредно. Нашата петиция е части от е, демонстрация, която бе организирана 12 април миналата година, е, за да се повиши информираността на институции по този въпрос. Правят се вече сериозни усилия в самите училища, за да може всяко едно евро наистина да се разходва по най-ефективния начин поставени, направени са вече доста усилия и всяко едно допълнително съкрещение на бюджета ще има разрушителен ефект върху училищата. Голяма част от бюджета се разходва за заплати на учителите, така че няма много поле за маневриране на училищата, така че всяко едно бюджетно съкрещение ще има пряко отражение върху качеството на преподаването, така че аз апелирам към госпожа Басани и Европейския парламент да подкрепят е, предложенията, които прави комисията. Моля ви, не съкръщавайте допълнително този бюджет. Моля ви, заповядайте, посетете нашите европейски училища. Това е наистина много специален образователен модел. И ако и лично сте заинтересовани, ще бъдем много доволни, ако дойдете да видите какво се прави. Grazie, José Antonio Sanchez Martínez, vicepresidente dell'Interparents. Хосе Антонио Санчес Мартинес, който е председател на асоциацията Interparents. Благодаря. Казвам се Хосе Санчес и аз съм заместник председател на Interparents. Това е всъщност една организация, която представлява всички асоциации на родители от 14 европейски училища. Както вече чухте, това е броя на европейските училища. Това е официалния преговарящ в рамките на системата. Ние участваме в настоятелството, както и в най-различни комисии и комитети. Радваме се, че имаме тази възможност да можем да говорим пред вас, Комисията за петиции. Първо, искам да повторя казаното от колегите си относно преподавателската практика в европейските училища и е, съкръщенията, които изключително голямо въздействие оказват върху учебния процес в училищата. И поради тази причина имаше и толкова много протести от родителите. Трябва да се спре на бюджета. 2011 година просто току-що започна и бюджета, когато се одобряваше за учебната година, бе намален с около 7 милиона евро. Това бе решение взето от бюджетните власти в съвета и Европейския парламент. Е, декември месец 2012 година ще се окаже съответното отражение от това решение. Ще има въздействие върху учебната програма, върху учебното съдържание. И ако имате предвид факта, че всъщност академично-учебната година не отговаря на бюджетната година, може да си представите колко трудно е за училището да си планира разходите. През първите месеци на тази година имаше училища, които трябваше да работят с системата, която не отговаря на добро управление на учебния процес, защото беше програмата на практика за 12-та година взе, бе взето конкретно решение през месец ноември миналата година за ограничаване на вноската до 164 милиона евро от страна на Европейския съюз. Въпреки това решение, необходимо е училището също така да изгради своето, своя бюджет, възлизащ на 282 милиона евро, като от общностността трябва да дойдат около 179 милиона. Така че за 2012 година училищата в крайна сметка ще трябва да направят нови съкръщения в прогнозите си, възлидащи на около 14 милиона евро. Това просто няма как да стане. Въпреки големите усилия, които се полагат от управляващите органи на училищата и от Генералния секретариат на училищата, въпреки всички тези усилия, 168 милиона евро все още трябва да бъдат набавени от някъде. В Комитета по бюджета се бяха внесени а, предложения за бъдещи економии. Някои бяха прияти, други отхвърлени. Няма да ви а, е, занимавам сега с подробностите. Във всеки случай, общия бюджет за училищата 2012 година е малко над бюджета 2011 с около милион и половина, което може е, да изглежда или много, или малко, зависи от гледната точка. увеличението е 0,178%. В крайна сметка много под темпа на инфлацията. И първо, през септември 2012 година, както бе посочено вече, ще има много сериозни промени. Четвъртото училище е в Брюксел вече ще отвори врати. Ще има и ново училище в Люксембург. А тази година, от месец септември, около 800 допълнително учили, ученици ще влязат в системата и трябва да се използва същия бюджет с който сме разполагали до сега. 80% економии трябва да бъдат е, направени в заплатите на учителите и е, както можете да си представите, в крайна сметка не може да се правят съкръщения, имайки предвид договорите, значи трябва да бъдат свързани с е, съкръщения в области, които ще имат директно въздействие върху училищата. Тази тема бе засегната от другите оратори. Защо училищата са изправени пред подобни бюджетни проблеми? Споразуменията, които постигнаха държавите членки, са виновни за това, а именно свързани с командироването на училището. Не е, всички е, свободни щати са попълнени от командировани учители. и за това училищата ще трябва да наймат местни учители и да им плащат от своя бюджет. Същевременно приходите за училищата намаляват от таксите. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, преди 10 години Европейският парламент подготви доклада Бъш, с който е, се направиха много ясни предложения за финансирането на училищата. 2005 година Европейският парламент прие така наречения доклад Ханибол, който съдържа предложение относно развитието на системата. И, за съжаление, е, реформата, която се препоръча от Европейския парламент, бе въведена частично, без да има ясна перспектива за бъдещето краткосрочни промени бяха направени, необмислени, вероятно недостатъчно добре подготвени, но тези мерки в крайна сметка ще имат дългосрочно въздействие. Например, няма оценка за въздействието върху, например, педагогическите последствия от тези економии. Нямаше анализ на, при, на ползите и разходите, когато бяха направени тези економии. Европейският парламент предложи редица неща през изминалия период и Асоциацията на родителите подкрепи тези предложения, но все пак въпреки е, това няма е, система за утвърждаване на многообразието в културно-язиково измерение без необходимото финансиране. Това не е възможно да съществува. Това означава, че модела на европейските училища е застрашен, което означава, че изграденото през годините, което има доказано качество и успех, сега е застрашено. А сега се застрашава идеята, че този модел всъщност може да обхване и други училища в Европа това може да се окаже всъщност един пробен камък за тези различни модели на училище. Следователно, необходимо е съвместна дискусия относно финансирането на европейските училища, защото системата в момента не работи. Трябва да видим и каква е ролята на Европейската комисия в този контекст. Комисията има своите задължения, когато се прави предварителния проекто бюджет – според нас обаче се повдига въпроса дали може да бъде замразен бюджета за училищата, без да се отчита позицията на Европейския парламент и доклада от 2005 година. И в заключение, не мислим, че този проект е нещо абстрактно. Това е всъщност много осезаем проект, който се преживява ежедневно от нашите деца. Затова е необходимо да се вложи а, ясно политическо намерение. А, Нека да а, запазим и защитим модела на европейските училища. Молим ви за разумен и реалистичен подход в тази област. Освен това ви напомняме, че наистина е необходимо да се възприеме този подход. А, ще се гласува от Европейския парламент доклада Кавада, който всъщност защитава нашите е, желания и ви молим да имате предвид нашата петиция, когато разглеждате този доклад. Благодаря ви много. С радост ще отговорим на въпросите ви. Е, Рене Крисман. Рене Крисман. Казвам се Рене Крисман от Генералния секретариат на Европейските училища. Не поисках думата, но тъй като ми я дадохте, искам да кажа, че внимателно изслушах родителите, Сдружението на родителите. Мога само да потвърдя това, което бе казано и да го допълня. Напълно съм съгласен с това, което се каза. наистина бюджетът на европейските училища се попълва от различни източници, от държавите членки с командировани учили... учители. И наистина след разширяването се увеличи много бройката на учениците в секции, които не са на техния език което означава, че държавите членки не командироват толкова учители, колкото в миналото. Реформата на европейските училища, която бе утвърдена от Върховния съвет след препоръка на Европейския парламент. Не можем да кажем, че Върховният съвет не се е слуша в препоръките на парламента. След резолюциите от 2002-2005 ние извършихме реформа, подобрихме управлението и финансирането и съм съгласен с родителите по въпроса за финансирането и поделянето на отговорности. Направихме ясни предложения с цел по-добро поделяне на отговорностите. Но не се удовлетвориха всичките ни желания, затова имаме 64 свободни места от 2512. 64 са вакантните места, които не са запълнени с 4 от държавите членки. Това е проблема. Има и други аспекти на финансирането чрез такси в Белгия. Родителите от категория 3 плащат такса, тяхната бройка намалява, защото нямаме места за тях в големите училища в Брюксел и Люксембург. Училищната такса за ученици категория 2 пада заради економическата криза. Увеличава се субсидията от Европейската комисия по необходимост, която трябва да се балансира бюджета за европейските училища. Но за 2012 ще отворим две големи училища в Брюксел и в Люксембург. И въпреки това бюджетът е намален сериозно. Не отговаря на потребностите на училищата. Съвета ни поиска от нас да извършим структурни промени, например намаляване на заплатата на учителите, в някои случаи с 20-30 на 100, това предполагам ще доведе до проблеми, защото някои страни не могат да намерят учители, които са готови да работят срещу такава заплата. Това е фактор, който трябва да бъде взет предвид по време на училищната вакансия. Друг важен фактор, който буди сериозни притеснения сред родителите – е преразглеждането на решенията на Върховния съвет с създаването на нови класове. и групи учители. След разговорите в Комисията по образование, по бюджети, Бяха смягчени сериозно някои от мерките, предложени от Върховния съвет. Разглеждат се альтернативни варианти за класовете с по-малък брой ученици до 5. Опитваме се да рационализираме процеса на работа в европейските училища, за да може да се преподават най-важните предмети – Опитваме се да извършим групиране на ученици от различни секции. Много често се преподава на втория език на учениците в европейските училища, тъй като много от тях са двуязични. Така че е възможно да се използва втория западен език. Сега да се върна на бюджета. 15 милиона бе съкръщението за 2011. Училищата трябва много внимателно да извършват разходи тази година. Намалихме сериозно нашите разходи в Генералния секретариат. Опитахме се да намалим колкото се може по-малко разходите за образование, да осигурим средства от, за тях от други области. Не бяха подменени някои част от оборудването в училищата, за да не се извършват съкръщения в разходите за преподавателска дейност. Даваме се добра сметка за економическите проблеми, пред които са изправени всички държави членки. Всички държави членки имат представител в управителния съвет – Ние сме междуправителствена институция. Държавите членки са не по-малко строги от Европейската комисия, когато става въпрос за бюджета. Положихме максимални усилия да осигурим възможно най-добро обучение за нашите деца. Не искам да се каже, че ще падне съществено качеството на преподаването. Чух някой да казва, че резултатите за тази година не са толкова добри, колкото в миналото. Не е така. Резултатите при бакалавърската степен се подобряват всяка година. Все повече и повече деца постъпват в висши учебни заведения – Училището Люксембург 1 има най-добрите резултати в света, не само в Европа, но и в сравнение с Китай и Корея. Така че не искам да се драматизира излишно. Но наистина всяко нещо си има своите предели. Ние вече стигаме до крайния предел. Ако искаме да се запази спецификата на европейските училища, да запазим езиковите секции, преподаването на майчиния език. Трябва да се реши проблема с бюджета. В заключение, искам да призова парламента, както направиха и представителите на родителите, да не се урязва пета глава от бюджета на комисията за финансирането на европейските училища. Госпожа Балцани. Грация. Е стато много Благодаря. Изключително интересно беше да изслушаме воче за това какво се случва в европейските училища. Мисля, че това дава много ясна представа за какво става въпрос. И наистина, в бюджетната комисия и в целия парламент ние бдим много зорко този проблем и затова го включваме и в мандата за триалога. Документът, който приехме на пленарно заседание в е, подготовката за триалога за бюджета за 2012 година, добавихме един адхок параграф, който касае европейските училища и поискахме те да бъдат адекватно финансирани. Адекватно финансиране обаче е доста неясен термин, но има значение, което означава, че парламента казва – че те трябва да се финансират в съответствие с размера, нарастването, броя на кандидатстващи ученици и така нататък. Преговорите току-що започнаха. Контекстът, както обикновено, е много чувствителен, защото съветът ще мине на първо четене, ще разгледа на първо четене документа и се опитват да съкратят възможно най-много от бюджета, след като документа мина през Корепер. Всъщност тези съкрещения бяха прияти, ще бъдат прияти през август и тогава парламента ще внеше своите изменения за бюджета за 2012 година и ще искаме да се спазят приоритетите, които ние сме определили. Ние сме приели тези приоритети в документа още през март. Но разбира се, европейските училища са нещо, върху което ние съучаваме своето внимание. Надяваме се, че ще успеем да стигнем до решение, което в крайна сметка действа. Но наистина трябва да бъдем реалистични. Дори в е, рубрики като кохезионната политика е, бюджетът е в тежко състояние. Е, äh, Много благодаря на вносителите на петицията. В комисията се споразумяхме да разгледаме тази петиция като спешен въпрос, защото смятаме, че наистина въпросът е смешен. Спешен. И аз съм заложило това в нашия документ. Искаме ли наистина да запазим европейските училища? Аз мисля, че те са рожба на Европейския съюз. Е, ние създадохме тази рожба, разбира се, има предимство и недостатъци. Недостатъка е комплексното финансиране, защото държавите членки осигуряват част от парите, ние осигуряваме част от нашия бюджет. Но в крайна сметка това беше и целта от самото начало – Моята основна критика, и аз съм съгласен с носителите на петициите в това отношение, е, че когато говорим за училищата, както казаха и другите, 80% от разходите са за персонала и те са на практика фиксирани. Колкото и да се дискутира този въпрос, колкото и по-ефективни да бъдат училищата, може да се помисли за размера на паралелките, може да се мисли за по-големи паралелки, може да се търсят пакети на възнаграждение за учители, на учителите, но този въпрос е трудно решим, защото разходите за персонала са, в крайна сметка, постоянни. Така че настоявам колегите да кажат, е, че наистина трябва малко повече време. Трябва да зададе политическия въпрос. Необходими ли са ние, искаме ли европейските училища? И сигурен съм, че отговорът е да. Но втория въпрос е, ако мислим за една по-ефективна структура, можем ли да направим това и не ни ли трябва малко повече време? Не можем ли така да си измисляме процентите? Защото едно училище си има своите специфични потребности и искания, може да се налага да увеличава заплатите на учителите и също времено да отговаря на изискванията за съкръщаване на бюджета. Трябва да се намери баланса, за което ни трябва време, трябва да можем наистина трезво да помислим по този въпрос. Мисля, че възражението на вносителите е много конкретно. Бюджетите работят година по година, а учебната година е много различна и не съвпада с бюджетната година. Нашите бюджетни решения всъщност се явяват в средата на учебната година, което създава хаос за училищата. 80% казахме с разходи за персонал, остават 20% само. Но ако погледнем отвъд тези 20%, няма много, което може да се спести. Ако трябва да се инвестира, може да кажем, инвестиции ще направим по-късно, те са определено необходими в даден момент. Училищата се нуждаят от е, необходимото оборудване, трябва да бъдат в крак с техническия и научен програм. И в крайна сметка това трябва да се отразява на случващото се в класните стаи. И моята критика, както и моето предположение са следните. Нека да го кажа с други думи. Приемам, че някой казва, да, да, наистина трябва да седнем да помислим, не може ли по-ефективно да организираме работа на европейските училища. Да, абсолютно съм съгласен с това. Но, когато говорим за училища, все пак трябва да разпознаем колко, да припознаем колко чувствителен е този случай. Има голям процент постоянни разходи. И наистина, призвавам да помислим за една добра стратегия. когато изготвим тази стратегия, когато оценим ситуацията и различните аспекти, да кажем това действа, това не действа. Защото тук стигаме до едно противоречие. Говорим от една страна за съкръщения, от друга страна строим нови училища. Основанията са на лице. Просто има необходимост от ново училище, никой не си го е измислил. Знаем, че всички училища са в е, Брюксел, Люксембург, но това нещо може да се промени, но трябва да се обмисли. Не знаю дали колегите от бюджетната комисия ще взема това предвид, С други думи, настояваме да се спрат съкрещенията в момента и също времено да се направи едно ефективно проучване, за да се види какво предстои, какви са плановете за европейските училища, как точно ще се финансират, откъде да се намерят финансите и как точно това да се отрази на методите на финансиране. Тоест, Моя призив към бюджетната комисия не е просто да зачерпвате с е, червения молив, а да се проучат по-конкретно нещата. Е, дола парола ал колега Итургайс. Благодаря. Сега думата има господин Итургайс. Благодаря, госпожо председател. Накратко. Мисля, че всички колеги сме съгласни, включително и господин Балцани госпожа Балцани. За съжаление, тя не може да остане на заседанието. Важно е да продължим а, нашата линия. Госпожо председател, не става въпрос само за необходимото финансиране за училищата. Има искане насочено към а, доброто качество на преподаване в училищата, да има добре подготвени учители, да има възможност да се предоставя нужното образование на деца с специални нужди, както вносителите споменахме, споменаха, а също така и да няма дискриминация по отношение и на европейския бакалавриат. Що се отнася до бюджетните съкръщения и бъдещето на децата ни? Е, в никакъв случай не трябва да подкопаем е, тази образователна система. Съгласен съм с казаното от, госпожа Яр, от господин Яр. Но важно е да изпратим според мен писмо на комисар Шевкович, в което подробно да обясним а, е, какво сме а, чули днес и каква е позицията на нашата комисия и на парламента. Така че господин комисар, е да осъзнава всичко това и комисията да вложи повече усилия, за да може в крайна сметка да се осигури необходимото финансиране. Госпожа Балцани именно подчертава това необходимото финансиране, да се спрат съкръщенията, които подкопават устоите на образованието. Ние трябва да подкрепим европейските училища. Благодаря, госпожа Ватман. Благодаря. Аз съм съгласна с ораторите, изказали се преди мен – тук виждаме едно противоречие. Говорим за съкръщение от една страна на средствата, а и говорим за изискване и необходимо за изграждане на ново училище. Аз съм бивш учител и твърдя, че съкръщението в образованията в образованието е неприемлив фактор – Необходимо е усъвършенстване на образователните методи и технологии. Не може цената да се плаща от децата. Каква е целта ни за стратегия 2020? образование и обучение през целия живот. А, когато става въпрос за нашите деца, както каза господин Яр, ние искаме съкръщения в бюджета. Добре, необходимо е да има съкръщения, след като има ясно проучване къде точно може да се реализира тези економии. Така че децата да не страдат от това. Благодаря. Представител на комисията има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, Дискутираме в момента две петиции. Призовават е, комисията да изиграе роля в е, управителния съвет и съвета на настоятелите. Аз е, бих искал да направя следното изказване по отношение на тези петиции. Първо. От редица години никога не сме предлагали намаляване в бюджета. А 2011 година бюджета се наложи да се предложи съкръщаване Нека да ви напомня, че през месец април 2010 година е, с е, подкрепата от комисията бе прият от управителния съвет бюджет 171 милиона общностна вноска. Е, седем делегации искаха да отхвърлят тази, това предложение Обединеното кралство Германия, Австрия и Швеция. А комисията възрази и а, тази система бе приета. три области реформата е особено необходима. Заплатата на учителите и а, организирането на учебния процес на първо място. Различните разпоредби за учителите са всъщност а, същите като разпоредбите за служителите. 2004 година тези, този регламент бе реформиран за служителите и условията за различните плащания съобразно категорията служители бяха отразени. Тъй като регламентите са свързани, бе необходимо да внесем нужната корекция и в системата за заплатите в европейските училища, така че те да отговарят на щатните таблици за европейските служители. В крайна сметка имаше намаление между 15 и 21% за първото ниво. подобни съкръщения станаха факт. И се наблюдава същото явление при командированите учители. Прага е вече 7 за избираемите предмети. Освен това, направихме преглед и на необходимите съоръжения за деца с специални образователни нужди, както и да се, необходимото, за да се осигури учител, който да се грижи за тях. Като цяло това са реформи, но в крайна сметка те водят до намаление ежегодно. Какво означава това? А, Виждаме, че има увеличение в реални измерения на покупателната способност. Когато говорим за заплатите на командированите учители или постоянните, увеличението е около 4 милиона евро годишно между 2010 и 2011 година увеличението е 6,5%, а с по-малко от 1% е увеличението от 2011 до 2012 година. Какво точно бе предприето по отношение на исканите мерки от комисията и държавите членки в управителния съвет? Що се отнася до заплатите на учителите. Бюджета за тази година, 2011 година, бе разгледан от бюджетните органи възоснова основа на предложението от комисията и е, в крайна сметка е, бюджета бе намален до 164 милиона от 171 милиона. 6,5% всъщност е увеличението, 3% е увеличението на учениците от една година за следващата и съответно 2,9% е, увеличението за разходите което стига до 6,5% между 2011 и 2012 година, което е съществено увеличение и значително над броя на увеличението в процентно измерение на децата в училището. 2012 година. Е, вярно е, че бе изискано 169 е, милиона евро – но, той не бе, но това искане не бе прието. Комисията няма позиция относно замразяване бюджета. Имайки предвид становището на комисията, отстоявайки бюджет 2011 година и раздел 5, а именно, че трябва да остана същото измерение, така както в момента. 169 милиона трябва да бъдат е, непокътнати. И в момента се работи с училищното настоятелство и училищните управляващи органи относно постигане споразумение в рамките на 1%. Комисията одобри това предложение. И сега е предложено именно на бюджетния орган за одобрение. Очакваме гласуването да мине положително. И както и, и генералният секретар е казвал по-рано, мога да кажа сега, че се проведе много сериозно проучване относно това къде могат да се направят и економии и да се рационализира използването на средствата, които по-настоящем се предоставят на училищата. Задълбочено проучихме всички възможни мерки. Разбира се, спазва се основната учебна програма, която е приоритет за комисията – според нас, важно е европейските училища да продължат да съществуват. И това е важно от гледна точка на комисията като работодател. Така че се надяваме, че предложението 165,4 милиона ще бъде одобрено за 2011 година. Що се отнася за качеството на преподаването? Не бива да забравяме този факт. Много е високо качеството на преподаване и то остава изключително високо. Представителите на директорите на настоятелствата на училищата ни уверяват, че няма риск по отношение предоставането на висококачествено образование в европейските училища в следващите години. Това бяха бележките, които исках да предоставя на вашето внимание от името на комисията по отношение на бюджета на училищата. Благодаря ви. Grazie. Eh, ci sono inter... Благодаря. Някой от вносителите на петицията искат ли да вземе думата отново? Господин Яр, заповядайте. Поддържам своето становище. Може да кажа, че има противоречие между теорията и практиката. Комисията каза как се е стигнало до нейното финансово предложение. Но ние знаем, че има проблеми. Що се отнася до реализацията на економии и намаляване на преподавателските разходи и намаляване на класовете – Истина е, че първоначалната позиция бе, че класовете са, че училища са пренаселени и все още трябва да се решават години, проблеми, които са от години. Доколкото разбирам, трябва да извършим обстоен анализ, за да се види в каква посока да тръгнем. новоназначените преподаватели ще се назначават на по-ниска длъжност, а тези, които са преподавали известно време, са с по-висок ранг. Въпрос, който трябва да също да се разгледа според мен. И тук се личи противоречието между теорията и практиката. Цифрите на комисията може да са точни, но не дават правилни резултати на практика. Затова въпросът заслужава по-обстоен преглед. Трябва да дадем време за размисъл на европейските училища, за да се разработи обща стратегия. Благодаря ви, господин Яр. Значи, вие предлагате да стъпим върху това, което се съдържа в петициите и да изпратим писмо до комисията, по-конкретно до комисаря Шефкович. В това писмо нашата комисия ще обобщи всичко, кое, което чухме днес. Ще се опитаме да популяризираме проблема и да кажем, че съкръщенията не трябва да се отразяват на качеството на преподавателската дейност. Във връзка с това, което каза госпожа Балцани, може би е уместно да осъществим връзка с бюджетната комисия, да разясним на колегите в тази комисия какви ще са следващите етапи на преговорите, свързани с бюджета. Госпожа Балцани визира параграфа, който изрично споменава европейските училища. Ако няма други желаящи, да се изкажат по темата, предлагам да минем на следващата точка. Благодаря на всички. Благодаря на вносителите на петицията. Ще направим кратка почивка, няколко минути преди да започне заседанието на координаторите.